So good morning, everybody. Let's uh, start. Um... Добро утро. Започваме с изслушването за правата на човека в Африканския съюз, постижения и предизвикателства. Направихме и връзка с нашата мисия в Адиса Беба, Африканския съюз. Трябва обаче да се промени и сега отиваме в Африканския съюз. Сега, за да се установи видеовръзката, трябва да говорим постоянно. Възнамеряваме в края на юли, през последната тюркуазена седмица преди лятната вакансия да направим посещението. Много добре е да се подготвим за обсъждането на нарушенията на правата на човека в Африка и да видим до каква степен Африканския съюз разработва структури за последващи мерки съобразно положението в отделните страни. Беше много добре, че председателя на Комисията за Африка, госпожа Цумини, беше на еднодневно посещение в Брюксел. Много важно е да се поддържат постоянни и добри отношения с Европейския съюз. Тя имаше срещи с господин Барозо, с господин Ван Ромпой, е, с нашият председател, е, господин Шулт, за съжаление е болен и затова ме помоли да се срещна с нея от негово име. Тя заема поста си от е, юли миналата година. Африканския съюз тази година ще чества 50-та си годишнина и една от задачите му е да изготви план за развитието на Африканския съюз до 2050 година. Съгласихме се, че това е важно не само по отношение на правозащитната дейност в страните от Африканския съюз, но и за нашата работа. Ние трябва да активизираме връзките си и да потърсим средствата, които ще укрепят е, нашето сътрудничество. Разполагаме само с половин час, а проблемите са много, но доктор Дламини Цума подчерта, че в Африканския съюз, за съжаление, има толкова многобройни войни, е, огнища насилие и е, напрежение, че е най-добре в засегнатите от война райони да обърнем внимание на е, положението на жените и децата. Доктор Цума също така подчерта значението на една структура, дали ще я наречем главен координатор или по друг начин, който да следи за сексуализацията на насилието в засегнатите от войната региони. Европейският парламент не финансира тази програма, но така или иначе Европейския съюз трябва да отчете тази инициатива. Тук е и а, професор Фол. Имаме вече и видеовръзката. Това изслушване, както и всички останали, не е еднократен акт. Ние изслушваме препоръки и ги проследяваме. Много амбициозна е задачата ни днес. Благодаря на техническите служби за осъществената връзка с а, съдия София Куфо, председател на Африканския съд по правата на човека и народите. Тя е в Аруша, Танзания. Съдя Куфо, много се радвам, че можем да се видим, макар и задочно. Чувам ви и надявам се и вие да ме чувате. Да, чуваме ви чудесно. We have a very broad agenda, but regularly we also um, try to... Um... В Европейския съюз Редовно обсъждаме как правозащитните институции от различни регионални институции работят, какви са техните постижения, какви са предизвикателствата за тях. Провеждали сме това с Междуамериканския съд и Комисията по правата на човека. Вчера проведохме обсъждания с представители на страните от СЕАН, неправителствени и правителствени органи и организации. А днес много се радвам, че имаме възможност да ви чуем за Африканския съд за правата на човека и народите. Вие ще прецените, разбира се, какво е най-важно за вас да споделите и да ни препоръчате тук а, е, има членове на Европейския парламент, представители на гражданското общество, както и колеги от Европейската служба за външни действия. Заповядайте. А, е, моля да се придържате към регламент от 5 минути. Благодаря. Благодаря. Добър ден на всички. Разполагам само с 5 минути. Мисля, че ви изпратих едно резюме на изказването си. Що се отнася до работата на Африканския съд за правата на човека и народите – Проблемът с правата на човека е огромен за Африка. Ние сме подписали Африканската харта за правата на човека. Това е една система за защита и за насърчаване на спазването на правата на човека се осъществява от една страна от Африканската комисия, която се избира от Генералната асамблея на Африканския съюз и съда. Съда допълва дейността на Африканската комисия по правата на човека и народите, в смисъл, че комисията има само квази юридически правомощия, докато а, съдът има пълни юридически правомощия. Нашият съд е компетентен да решава с дела, свързани с правата на човека и на народите, заложени в Африканската харта и в други правни актове, а, които ни възлагат а, такива правомощия. Ответникът, а, който при делата, които гледаме, трябва да бъде държава или международна организация. Физически лица не могат да бъдат а, ответници по дела, отнесени към нас. Защото те е, биват съдени в наказателни производства. Ние нямаме компетентност по наказателното право, а само по Африканската харта и подобни инструменти в защита на, човек, на правата на човека, като протокола за Африканския протокол за правата на жените и протокола към хартата за съда. Така въпросът е кой може да отнася дела към съда. Африканската комисия за правата на човека и народите, известна е като комисията Манчо. И афри... африкански държави, които са страни по протокола за създаването на съда, както и различни между междуправителствени организации от Африка. Физически лица и неправителствени организации също могат да внасят жалби и да се обръщат към съда. Но само при условие, че държавата срещу empowering the courts to hear such applications from individuals and uh, NGOs.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 съдия Акуфо. Бе много интересно да научим тази информация за вашите усилия да изградите съда и плановете ви за бъдещото му развитие. предполагам, че когато разказахте, че само няколко са страните, 6 подписали декларацията за подобряване на достъпа на неправителствените организации към до съда и за ограничения брой ратификации на протокола за създаването на съда. това за нас е важно, тъй като в отношенията си и взаимоотношенията си с различните страни от Африка, ние ще ги насърчаваме а, да с, помислят по този въпрос предвид на важността на вашия съд. И ако времето ви позволява, е, ще ви поканя да останете на в връзка с нас, за да изслушате професор Мабаса Фао, който е постоянен представител на FEDH в Африканския съюз. Преди да дам думата на професор Фол, ще приветствам посланника посланника от Африканския съюз Ай Ай Капрандео. Разбирам, че сте много заед, тъй като придружаваща доктор Дламини Цума по време на нейното посещение в Брюксел започнало вчера. И така, вие сте избран от Федерацията на организации от неправителствения сектор, за да представите диалога с, с държавните органи за правата на човека, провел се през а, декември миналата година и а, сте натоварен да го обобщите и представите тук. Искам да уведомя колегите, че имахме изслушване на господин Ламбренидис, който ни осведоми за развитието по този въпрос. За нас е важно да ни разкажете всичко, което сте подготвили за правата на човека в Африканския съюз, тъй като подготвяме посещение на делегация на Европейския парламент там. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Европейския парламент и на вашата комисия. Тази покана, която беше отправена към нашата федерация. Искам да поздравя госпожа София Куфо, която е председател на Африканския съд, най-напред за назначаването и на а, в този съд и след това за чудесното изявление. От 20 ти на години, по-малко от четвърт век, Африканския съюз се служи с чудесен арсенал инструменти. Нямам възможност сега да го да го изреда, но имаше чудесно институционално развитие, което позволя на Африка дори да осъди един бивш президент на, на, на, на република. И скоро ще започне процеса на бившия президент на Чад Сен Набре, благодарение на един мандат, който беше даден в Сенегал през 2006 година, юли, на, в Банджул. Това също се добавиха много текстове, които бяха изготвени за борбата с най-тежките престъпления в африканския континент. Борбата срещу ненаказаността на най-тежките престъпления е най-големия приоритет на африканския континент. Трябва, не трябва да се повтарят престъпленията и затова трябва да започне истинска война срещу безнаказаността бих искал, тъй като това е темата, която ми беше поискана, вие скоро ще заминете за Етиопия, Африканската комисия за правата на човека излезе с резолюция, като осъди етиопското правителство и това е признак, че днес в Африканския съюз има органи, които се занимават с човешките права и които разполагат с такъв мандат и които работят заедно с гражданското общество, но, но нещата не върват достатъчно бързо. Защото гражданското общество в Африка не е достатъчно присъстващо в органите на Европейския съюз, по-специално органите, които се занимават с правата на човека. И за да може тези органи, които разполагат с мандат, да могат да функционират цялостно, трябва да се подкрепи гражданското общество в Африка. Ние знаем, че днес Първото предизвикателство, госпожо председател на Европейския съюз, е борбата срещу престъпността. Имаме сериозни инструменти. В момента имаме юрисдикции, които чието компетенции ще бъдат разширени. Африканския съд ще има наказателна компетенция, ще може да се бори с корупцията, пиратство, кражби и така нататък. Но приложението е всъщност е, най-голямото предизвикателство. Европа... Африканския съюз е, страда от е, ниското равнище на приложение на препоръките и резолюциите. Говори се за около 10% приложение на решенията. Така се говори. Гражданското общество има една комисия, която се занимава с този въпрос за приложението на решенията и бяха изредени редица причини четири, Може би няма да имам сега време, но може би по-късно по време на дебата ще се върна на това. Гражданското общество може, ако е подкрепено, дами и господа, членове на Европейския парламент, да участва в надзора, проследяването на приложението на решението на Африканск, Африканския съюз най-напред на национално равнище, местно равнище защото държавите са тези, които нарушават правата на човека. Държавите са тези, които взимат решенията и пак тези държави не прилагат тези решения. Малко това е горе-долу проблема, всъщност. Средствата за достъп до органите, които вземат решения, които се занимават с правата на човека, тези средства са ограничени за гражданското общество. Тук трябва да се спра на органите, като Африканската комисия за правата на човека и народите или съда. Е, Африканската комисия е, много се е, основа на, на, на помощта на гражданското общество до някъде 90, 1990 година. След това обаче някакси нещата замлъкнаха. Геноцида в Руанда има много нарушения срещу правата на жените, децата, много войни, нарушения на правата на народите и комисията не се занима с тези въпроси и от около десетина години едва комисията започва да признава тези нарушения на правата на човека и да ги е, порицава. Искам да привлека вашето внимание върху факта, че гражданското общество, неправителствените организации е, водят форум на неправителствените организации, които подготвят работата е, този форум се събира два пъти годишно с около 200 души, които участват, който е двигател за комисията. Всичките теми се разглеждат. Нарушението на правата на човека се излагат. Проектите за резолюции, за препоръки се изготвят и след това се представят пред комисията за правата на човека. Е, води се много сериозен обмен, изготвят се доклади, е, най-различни специфични групи, семинари се занимават с всички теми организират с това редица мероприятия и неправителствените организации, които разполагат със слаби финансови средства и нещата стават все по-зле в този смисъл, все по-малко и по-малко средства имат неправителствените организации, но независимо от това те извършват огромна работа по документиране на нарушенията на правата на човека. Европейския съюз би трябвало да позволи на защитниците на правата на човека на тези защитници да участват в форума и подготовката на работата. И друг... Освен това, Африканския съд на... за правата на човека също трябва да бъде достъпен за гражданското общество, но има някои пречки. Вече имаше 22 искания, обръщания към съда и по повечето от тях съдът се произнася некомпетентен, защото държавата не е ратифицирала протокола или държавата на ищеца не е направила някаква специална декларация. И сега има блокиране. Това е проблема с правомощията поради този член 34.6. Този член 34.6 може да ни доведе до липса на правосъдие. Географския географският достъп е също сложен. Да се стигне до уша е много трудно, да, много далече и достъпа за, за жертвите също е голям проблем. Но и Европейския съюз би трябвало да да, да, да помогне на жертвите с някакъв фонд да, да, да, да ползват някаква помощ по време на подготовката на стратегическия план на съда, това беше предвидено и за това беше говорено. И трябва също Европейския съюз, който е един от най-сериозните партньори на съда, чрез програмата за подкрепа на Африканския съюз, да подкрепя, да помага на жертвите и да им позволи да има достъп до този съд. Съдът трябва да бъде достъпен за гражданите за, и за гражданското общество, за жените, децата, народите, е, това е посланието, което сега искам да отправя към Европейския съюз. Този съд трябва да бъде подкрепен и от Европейската комисия. Ние само 6 държави подписаха тази декларация от 54 и 48 държави, гражданите на 48 държави не могат да отидат до съда и минават през комисията, но нещата трябва да бъдат ясни. Комисията не изпраща дела в съда, само две до сега. Първото, аз го занесох лично, и две дела не са много. Тъй, че ще трябва да има връзка между съда и комисията, няма такава връзка. И сега в момента, когато говоря пред вас, госпожо председател, дами и господа комисари, все още нямаме тази връзка. Подкрепата на гражданското общество, госпожо председател, виждам, че а, прехвърлям времето, което ми беше отредено, ще се опитам да скъся малко речта си. Казах, подкрепата на гражданското общество е за Европейския съюз означава да даде по-голяма свобода на различните органи. Да се осъществи връзката с заинтересованите държави членки. И казвам, че ако това не се направи, комисията губи своята независимост. Комисията трябва да продължава да носи своята отговорност, да взима, своите, да взима решение абсолютно независимо. Става дума за доверието в системата, африканската система за защита на правата на човека. Гражданското общество трябва да следи всичко това, като разкрива всичките нарушения. И за това е, Европейския съюз трябва да внесе своята помощ е, за гражданското общество в Африка. Е, Съществуха на времето програми, вече бяха прекратени, бяха подготвени защитници, но поради липса на средства не може да продължим това обучение. За какво служи един защитник или участник в гражданското общество, който няма необходимото подготовка или който не може е, да изготви една резолюция или не може да, се обърне към съда. Всичко е въпрос на право, техника, подготовка. Така че Европейския съюз би трябвало да помогне на представителите на гражданското общество в областта на защитата на, на правата на човека. И много често тези инструменти, които съществуват, не се използват до добре поради е, лошо познание от страна на гражданското общество и Европейския съюз е призван да помогне за всичко това, да помогне и на съда, но смятаме, че този съд, е, Африканския съд, е, трябва да бъде навсякъде. Мисля, че миналата година беше в Сенегал, Четири страни бяха посетени, но това не е достатъчно. Изчитаме, че графика на посещенията на съда трябва да бъде засилен, трябва да бъде оплатнен. А също така трябва да има срещи с гражданското общество. Трябва преди това да има някакъв график. Трябва да се съобщи чрез медиите. Просто да се каже, съда ще бъде във вашата страна, за да се позволи на гражданското общество да се подготви за тези срещи, защото гражданското общество може да каже много неща, може да научи много неща от съда и трябва да знае как да има достъп до този съд. Може би ще приключа вече и с това. Това позволява да се прескочат технико-финансови, технически, финансови и други препятствия на национално равнище, където е на национално равнище е много трудно човек да има достъп до правосъдието. Трябва да се позволи на Европейския съюз да взаимодейства с гражданското общество и гражданите, да се засили капацитета на гражданското общество. Това е да се направи Африканския съд способен да поеме въпроса за правата на човека, да да предотвратява най-тежките нарушения и престъпления. Без едно силно гражданско общество, органите на Африка, като Економически и социален съвет, Африканския съд и другите няма да могат да изпълнят своята мисия защита на всичките социални, културни, економически и всякакви други права. И африканските населения в цялото си мнозинство няма да могат да излязат от бедността, ще продължават да страдат от бедност, от е, безработица, от е, насилието на жените, е, изключването. Африканския съюз, казах отделе, много добре се развива, но държавите не спазват решенията и много слабо прилагат препоръките. Може да си представите, че някои държави, че, някои държави примерно, казаха, че те не са задължени в никакъв случай с решенията на съда държавите не спазват дори е, мерките, които позволяват да не се е, извършат най-сериозните престъпления. Предпазните мерки, въпреки че тези държави членки са задължени от е, решенията, защото се ангажираха и ратифицираха всички инструменти, както и хартата. Така че, госпожо председател, дами и господа парламентаристи, Европейския съюз, това е един съюз, това е партньор, участник, трябва да засили, да укрепи гражданското общество и, да, и Европейския съюз трябва да помогне за това, за, за благото на наше население. И затова трябва да бъде установена много по-тясна политическа връзка с Африканския съюз. Защитата на правата, това е да се отдадеш за благото на другите. Така че нека да го направим. Нека да го направим за, в името и за благото на африканските народи. Благодаря. Благодаря ви. За сил... Укрепете правосъдието, за да не може е, народите да не страдат вече от липса на правосъдие. Благодаря, дами и господа, членове на Европейския парламент. Благодаря за вашето внимание. No. професор. Благодаря. Благодаря за чудесното ви участие. Мисля, че в някои от засегнатите от вас теми Европейския съюз може да бъде полезен, например в обучението на Европейска, извинете, Африканската комисия по правата на човека или разширяването на достъпа до съда с фонд за защита на жертвите – подобна доброволна структура съществува за Международния наказателен съд, но Европейската служба за външни действия може да разкаже повече за подкрепата за дейността на Африканския съюз. Госпожа Кория ще ни разкаже. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че поканихте Европейската служба за външни действия за участие по тази толкова важна тема. Както и вие посочихте, преди броени седмици Европейския комисар Ставрос Ламбринидис, комисара по правата на човека, участва в обсъждане и на тези дебати. Съдия Акуфо също беше там. Участваха широк а, кръг а, заинтересовани лица. Искам да поздравя Европейския съюз а, за разнообразните инициативи и инструменти. Те разполагат с богат арсенал, както каза професор Фол, за отстояване на правата на човека в Африка. Стратегията за правата на човека на Африканския съюз също е положителна стъпка напред – Африканската харта за демокрацията, изборите и управлението също влезе в сила – Смятаме, че стратегията и планът за действие ще бъдат изключително полезно средство за проследяване е, на постигането на целите и резултатите. Знаете, че е, Европейската служба за външни действия също има своята стратегия в тази посока. Независимо от трудностите, с които се сблъскват е, африканските правозащитни органи, ние приветстваме комисията Банджул за производствата, например, срещу етиопското правителство. Информирани сме, че и Руанда не е отдавна подписа декларация, която дава възможност и на физически лица да сезират съда. Така тя се присъединява към петте вече изброени страни. Комисията експерти по закрилата на детето също работи успешно и може да се отчете като напредък. Независимо от този напредък и от силните структури, както чухме от професор Фол, има и много предизвикателства. У някои държави съще... липсва политическа воля да се отнасят сериозно към съда между съда и комисията няма достатъчна координация, недостатъчни са финансовите средства и човешките ресурси. Ние предоставяме подкрепа на тези а, органи и се надяваме, че нашата подкрепа ще доведе до по-добра съгласуваност и по-тясно сътрудничество между двете институции. Ние възнамеряваме да продължим подкрепата си панафрикански инструмент навлиза в следващия си 7 е, годишен е, период. Той има компонент права на човека и управление. Така ще се подпомагат структурите е, за защита на правата на човека в Африка. Добре, чухме призива на професор Фол за подкрепя, подкрепа на форума на неправителствени организации, информационните кампании и други инициативи. Със сигурност ще предвидим такава дейност. Ще продължим в редовния си диалог за правата на човека с Африканския съюз да поставяме тези въпроси. И въпреки, че диалога с Африканския съюз си остава най-добрата платформа, съгласно член 8 от споразумението за политическия диалог, ние ще се опитаме да поставим и въпроса за ратифицирането на протокола към а, хартата за Африканския съд по правата на човека и народите или а, да се насърчи а, едностранното волеизявление на страните чрез декларация ще е, продължим да обръщаме е, внимание и на темата за насилието, която вие поставихте. Това мога да кажа. Благодаря. Искате ли да вземете думата? Не. It's not so related to the different ratifications and implementations. Uh, Аз имам въпрос за е, ратификацията той има и своето политическо измерение. Вие подчертахте колко важно е, е да се е, води борба с безнаказаността е, срещу тежките военни престъпления, престъпленията срещу човечеството, не само нарушаването на правата на човек. В Европейския съюз ние подкрепяме Международния наказателен съд и редовно в разискванията чуваме от а, правителствени представители на Африканския съюз, че този съд е предубеден, направо казано, защото а, той съди а, само бивши африкански лидери докато а, по никакъв начин не осигурява подкрепа на обикновените а, граждани. Аз мисля, че това е едно предубеждение. Дали то продължава да битува или вече има промяна а, в отношението и вече се смята, че а, този съд може да бъде а, сполучлива форма. Е, Международната федерация организира в Африканския съд поискане на някои посланници е, една конференция. Имаше доста много 20 на държави. Предния ден имаше изслушване пред съвета по сигурност, сигурността по същата тема и имаше, бяха представени по-голямата част от държавите, членки на Африканския съюз. С други думи, тази тема вече сме разглеждали. Това, което мога да кажа, вие самата го казахте, държавите се обърнаха към наказателния съд. Има много, много случаи, но днес има много неразбиране между африканските държави и наказателния съд. Беше казано по време на този семинар от някои посланици, че съвета за сигурност на Обединените нации не пожела да отговори на едно искане, което да се спрат преследванията и това беше доведе до блокаж в отношенията между и в необходимата необходимото сътрудничество между наказателния съд и Африканския съюз. Освен това и политиката на преследване на бившия прокурор на наказателния съд, може би направи така, че даде известно виждане за Международния наказателен съд. Това е като правосъдие на белите срещу африканците. Имаше едно такова на усещане. Това, което казваме днес, има една африканска жена, не мога да се сети името, което е прокурор на Международния наказателен съд и този съд трябва да бъде по-универсален, по, да се занимава с всички нарушения, всичките международни престъпления. И да не е само с някои такива отделни случаи, но в повечето случаи държавите са се обърнали към наказателния съд, както примерно редица държави, но има едно такова усещане, че този съд се занимава само с африканските престъпници. Така че трябва сега малко да се реши полето на действие и Международният съд да се занимава и с други досиета. Това беше първият въпрос. Мисля, че по-настоящем сътрудничеството с Африканския съюз трябва да бъде а, засилено, трябва да има едно бюро в а, Международния наказателен съд към Африканския съюз. И е, това ще позволи по-сериозен диалог с държавите членки на Африканския съюз. Сега ще трябва африканските държави да провеждат дела и в, на място, за, за да се избегне да се стига до Международния наказателен съд, трябва и всичките страни да, да, да преследват престъпниците, престъпленията. За съжаление не е такъв случай. Това е, което мога да кажа по този въпрос. And it's, um... Благодаря. Ясно става, че първо е необходимо да се задейства националната правораздавателна система. И само ако тя не е в състояние да си свърши работата, тогава е, ще обръщат към Международния наказателен съд. Е, преди три години 2010 е, беше в Кампала, имаше на конференция, имаше доста напреднали планове за да се открие регионален офис в Адисабеба, за да се подобри работата на съда. И вчера, когато доктор Дламини Цума, председател на Евриканската комисия, каза, че се работят плановете за развитието до 2050 година, може би не е лошо да се припомни тази идея за засилване на взаимоотношенията с Международния наказателен съд. в нашата комисия решме, е, взехме решение да работим по темата за правата на човека в региона Сахел. И тъй като вие сте тук, искам да ви попитам, кои са най-неотложните въпроси, които се нуждаят от решение в региона, тъй като вие познавате неправителствения сектор. Предвид на ситуацията в Мали и други съседни държави, това е важна точка в нашия дневен ред. Добре е да се знае как да се е, реагира в такива случаи. Има и въпрос към... Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искал да съобщи една добра новина. Седемте заложници от Франция бяха освободени. Това е една чудесна новина и е, да го кажа тук пред вашата комисия е много важно. Аз искам да задам един въпрос. Е, говори се за Хел. Е, ще, бъде, ще има сигурно един добър доклад, но да Сахел. Сахел е от юг от Сахара, но всъщност колко страни, защото не се знае колко страни всъщност са, са включени в Сахел. Как се да се разбира? Дали се говори за Атлантическия океан до Червено море? За сега си, може да изброим 13 страни, но преди да се изготви един доклад, трябва да знаем за какво се говори, за кои страни. Значи, Мисля, че географското определение на Сахел е всъщност това, са, това е под Сахара всъщност, но политически днес, геополитически, Сахела е, излиза извън Сахара всъщност, защото днес Камерун е, една чудесна новина е, освобождаването на децата, тези четири деца, едното на 5, другите на 20 години, това много ни радва, но това не, не, не решава въпроса с Сахел. От океана до Сомалия всъщност е Сахел, включително и Кения. Мога да кажа, че това е Африка от ю, ю, южно от Сахара днес, не само Сахел. Става дума за цяла Африка. Е, Камерун е в Централна Африка и виждаме, че и Камерун е засегнат е, много сериозно. Мисля, че е важно този доклад да бъде колкото може по-всеобхващащ, колкото може повече страни да бъдат обхванати. Според мен има два основни проблема. Държавите са много слаби. Трябва да се каже, че ако видите за, показатели за човешкото развитие, например, мисля, че най-бедната страна в света е в Сахел. Най-бедните държави, най-бедните страни са в Сахел – не трябва да забравяме, че преди около 20 на години Сахел беше е, поразен от невиждана суша и земеделието на практика не съществува в много държави от Сахел, защото пустинята напредва много бързо. И а, е, тук може да направим връзката с климатичните промени. Аз съм от Сахел, аз съм от Сенегал и виждам много добре Сен-Луи, града Сен-Луи в Сенегал. Моя град, на практика стана, стана пустиня. Половината от Сенегал е пустиня. И това напредване на пустинята също беше фактор за ужасно обедняване с държави, които, които бяха подложени на планове за реструктуриране. Армията, тези армии в Африка също е, бяха с урязани бюджети поради тази политика за приспособяване към глобализацията. Е, пострадаха също и е, всичките усилия в областта на образованието и здравеопазването и днес търпим поражението от това. Системите за отбрана, които не могат да работят, бедност, която е ужасна една благоприятна почва за всякакъв вид за всякакъв вид и болести и други, защото каза, че в някои държави има повече от 100 000 дипломирани безработни, които имат, които имат дипломи за висше образование. И мисля, че проблемът най-напред е економически, преди да бъде проблем свързан с отбраната – френската, европейските армии. Не може да ги разположим навсякъде в Сахел. Това е просто невъзможно. Това значи половината континент, африкански континент да бъде окупиран. Това са повече от 20 държави. Не може. Трябва да се, всъщност да се решава економическия проблем. Какво предлагаме ние на младостта? не е кой знае какво. Тя няма много надежда, не вижда перспективи. Жените, защото бедността е женски род, жените много страдат от това. Достъпа на жените до, до, до земята, до, до всичко. Демографското развитие. Според мен според мен трябва да се вземат необходимите мерки, трябва да се подхожда много по-глобално, което държи сметка за всичките економически фактори и причини. Е, в момента ние берем плодовете на години лошо управление, на години корупция, ендемична корупция в държави, където бюджетите са много слаби, където е, по-голямата част от населението не разполага дори с минимум, за да живее по-малко от 1 долар на ден. 50 сантима евро. 330 африкански франка. Жените, е, жените майки не успяват да хранят децата си, бебетата си. Това е, госпожо председател, положението. Thank you. And now we are coming to an end of... Благодаря. Така стигаме към, до края на а, тази точка от дневния ред. Бих искала да се обърна към съдия София Фуко, а, Куфо в а,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 благодаря и от наша страна благодаря, че отделихте време за да бъдем заедно. Ще се надяваме следващия път лично, но защо не и в бъдеще да продължим видеоконферентните връзки. Благодаря на професор Фол. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. So uh, then now we have an exchange of views with uh, Mr. Musnik, uh, Commissioner for Human. Така, сега предстои размяна на мнение с, с господин Нилс Мужниекс, комисар по правата на човека към съвета на Европа. А, вчера имахме такива изслушвания и размени на мнения с АСЕАН и е, сега, току-що с Африканския съюз, вие ще ни разкажете, предполагам, по какъв начин можем да засилим а, своето сътрудничество с съвета на Европа и нашата работа да подобрим също. А разбира се, ние се срещаме и в Брюксел, и в Страсбург. Много се радваме, че, сме, че сте тук с нас. Господин комисар, а, преди година се видяхме и вие казахте, че искате да отложим поканата за по-късно, а не тогава, когато бяхте току-що поела поста, за да може да ни запознаете с а, откроените проблеми. Разбирам, че вчера сте били в моята родина а, и в Берлин и сте говорили с Бундестага за това къде е Германската комисия за правата на човека може да подобри своята дейност и както казах, хубаво е човек да си подреди дома преди да кани гости и преди да тръгва да критикува другите за човешките права. Е добре да видим как стоят те у нас. А, кои според вас са най-неотложените въпроси в са, тази сфера в съвета, а, в страните от Съвет на Европа? Знаете, че нашите правомощия са за страни извън Европейския съюз, но има много въпроси, които а, са свързани, разбира се. Нашата подкомисия може да посещава страни, които са членки на съвета на Европа. Е, изпратихме делегация, която посети бившата република Македония. Ще имаме а, предстоящи посещения също. А, имаме и а, взаимоотношения и посещения с а, страни от а, източното партньорство. Заповядайте. Благодаря. За първ път съм в размяна на мнения с подкомисията, макар че миналата година през април се видяхме. Имам винаги готовност, особено когато сте в Страсбург, да дойда и да поговорим. Не е лошо, може би, да ви запозная с, с а, моите правомощия, с приоритетите, които определихме и които аз започнах да осъществявам. Моята служба до някъде независима а, оказва помощ на страните от Съвета на Европа за закрила на правата на човека. Какво означава независимо? Не получавам инструкции аз съм подчинен директно на Генералната асамблея. Аз съм безпристрастен. Това е а, и добро и лошо. Някои каз, а, са пристрастни, защото по същината на дейността си разглеждат въпроси, които само от вътрешен характер интерес. Аз трябва да разглеждам въпросите цялостно. Аз съм а, назначен за 6 години. Това е продължителността на мандата ми. Когато посетя дадена държава, обикновено откроявам два или три основни проблема. Срещаме се с представители на неправителствения сектор, с омбудсмените, с парламента, изготвяме доклад с препоръки, след това като последващи действия отново посещавам държавата, срещам се с депутати, с журналисти. Как се избират страните? Първо, географски баланс. Моя стремеж е да се обхванат всички региони на Съвета на Европа в рамките на една година, а не да ходя само на юг или на изток или където там. Второ, да преценим неотложността на предизвикателството, което изисква нашето внимание. Много пътуване, но работата е много интересна и можем да поговорим още за това как работим с Европейския съюз. Много добре работим с Агенцията за основните права. Днес имам среща с комисара Круз, с господин Ламбринидис. Имам среща днес след обед външната служба. Освен това, когато посетя някоя държава, също се обръщам към представителството, за да си сверим часовника. И така, тази взаимна допълняемост е на лице и тя е много полезна. Преди да бъда избран за длъжността комисар, аз правих всичко. Бях се посветил още тогава на каузата на защитата на правата на човека. Защото ако тази система е основна в Съвет на Европа, ако тя се срине, всичко ще се подкопае. Как тя функционира? Знаете, има доста повече дела, които, биват, които постъпват в, съвет, в съда за правата на човека, отколкото от други страни. Например, първо бях в Италия. Знаете, това не ви интересува, защото е от Европейския съюз, но там има забавени производства. След това ходих в Русия и Турция, за да се запозная с правоприлагането там като пълният текст на доклада и препоръките за тези две страни ще излезат тази година. След това призовах съдилищата на страните членки на съвета на Европа да прилагат решенията на съда за правата на човека. Това означава понякога, че трябва да се посети въпросната страна, да се консултират съответните министри или съдии за необходимостта от прилагането на тези решения. Инак а, също да се обърнем и към медиите по този въпрос. Това е част от моите задачи, предизвикателства, които осъществявам и в страните на Европейския, от Европейския съюз, така и в останалите страни членки на съвета на Европа. Друга тема е а в сферата на достъпа до правосъдие, особено по отношение е, на затрудненото економическо положение предвид на криза. Това затруднява и достъпа до правосъдие и в частност за случаи на нарушение на права на човека. Бил съм по този повод, примерно в Албания. А, доста държави са засегнати от този е, е, е, проблем за, соци... за е, социално-економическите права, но и други права. Примерно с съкръщенията на бюджета се съкръщават бюджетите за местата за изтърпяване на, на наказания. Хората часове на нямат възможност да излязат а, извън а, килията, вклю... няма, раз... няма средства за а, хората, които са с а, а, увреждания. И а, това са въпроси, които разглежда навсякъде. Португалия, Италия, Гърция, например, бяха страни в този план, който които посетих, но затягането на бюджетните разходи засяга много страни в Европа. Друга тема, която често е в програмата при посещенията, са ромите. Приоритетите по отношение на човешките права на ромите са следните. Първо, сегрегация в образованието, достъп до общото образу... общообразователната система. Това е много голям проблем и в Европейския съюз, и в други страни решаване на въпроса за липса на е, гражданство. Има много хора от бивша Югославия, които са без гражданство, но не само там и другаде в Европа. После необходимостта да се борим против антициганските настроения. Много страни имат интеграционни стратегии. Като част от тези стратегии, препоръчваме ние, страните да, следва да включат и дейности против предубежденията и антициганското отнасяне. Знаете, много са страните. Тук по въпроса на ромите има огромно поле за сътрудничество а, между Европейския съюз и нашият офис. Ние а, обработваме данни а, е, за различните страни. Това са поставителни данни, които идват от а, Световната банка, от а, EBRD, от други независими източници, ние искаме а, държавите да демонстрират засилена политическа воля да прилагат интеграционните си а, стратегии и а, в контекста на Европейския съюз а, директивата за а, равнопоставеността. Едно от местата, където направихме такова посещение, беше бившата Югославска република Македония. Там разгледахме не само въпроса на ромската сегрегация, а опитите да се попречи на ромите да напуснат а, бившата Югославска република Македония и да търсят убежище другаде. А, има случаи, където на хората са били отнемани паспортите и разни други а, средства, а, за да не могат те да се възползват от споразумението за облегчен визов режим с а, Европейския съюз. По начини, които според мен будят доста въпроси. Ситуацията на, миг... на ромите мигранти в Европа също е сред нашите теми, защото за мигриращите роми има случаи, където те се връщат в страната, от където са тръгнали, после им биват отнемани паспортите и насилствено са били изпращани на определени места. Това е така не само за бивша Югославска република Македония, но за други, като Босна и Херцеговина, например. Други теми за крила на журналистите представляват интерес връзката между новите технологии, интернет и правата на човека. тази връзка посетих в Азербайджан един форум по тази тема. Посетихме с тамошния омбудсман задържани в затвора журналисти, за отказ от сътрудничество и за това, че им било всъщност отнето правото на свободата, на правото на свободно изказване, е, изразяване. Има и случаи на нарушение на свободата на сдружаване и на словото. А, друга наша важна тема са различните структури, които защитават а, а, правата на човека. Редовно организираме кръгли е, маси с представители на правозащитни организации, посещаваме ги, срещаме се с тях, особено когато имаме парламентарна сесия в Страсбург. проучваме сигнали за заплахи и нападения за нас това са ценни партньори и важен източник на информация. Това са организации в страните ни членки, къде, чрез които може да се предвижда по-напред изпълнението на нашите програми за правата на човека. С различните мрежи от правозащитни организации в а, Европа. Осъществяваме това и след тази среща тук ще се срещна и с а, омбудсмените от източното партньорство, което ще бъде също полезно и интересно. Може би ви интересува къде ще ходя от тук нататък. А, Молдова, също в Приднестровието ще отида, за да установя контакт. Азербайджан, Русия, Турция, Грузия са страните извън Европейския съюз, а в него Естония, Испания и още няколко, които още не съм а, уведомил чрез посланиците и затова не искам да а, го съобщавам все още. Може би ви интересува какви теми ще се обсъждат тези изброени страни но а, може би това ще го оставим за въпроси. Благодаря. Благодаря. Има ли въпроси? Господин директор, вие започнахте, като казахте, че трябва да бъдете безпристрастен, да не мерите с а, два аршина. Искам да зная точно, веднъж като установите неспазването на правата на човека в една страна, какви са санкциите – не само да съобщавате за тези нарушения, ние го правим в комисията, но бих искал да знае какви са санкциите, които се налагат, защото иначе ще остане да свършим утре това, което може да свържим днес, когато се говори за расизма, труда на децата, вие говорите за няколко страни, но често ги упоменаваме, те не спазват правата на човека, но няма никакви санкции срещу тях. Аз не съм Зоро и Дартанян, който пристига с а, шпагата, за да решава проблемите на, държави, на а, правата на човека в тези страни. Моят мандат е да помогна на държавите членки и на страните чрез диалог да направя анализ на основата на правата на човека съгласно стандартните на а, съвета. Понеко пъти имаме програми за помощ, ако, например, някоя страна има нужда от обучение на съди, прокурори, може да им помогнем. Иначе е, всичко зависи от доброто воля на държавите членки. Не е моя задача или цел да критикувам, просто само колкото да критикувам. Аз трябва да посоча пътя с, един анализ, който почива на стандартите и решенията на Европейския съд за правата на човека по някой път може да имаме някакво влияние, по някой път не се получава. Всичко зависи, разбира се, от националния и политически контекст, зависи от професионалността на нашата работа, зависи дали може да намерим добър партньор в парламента или омбудсман или министър, който да търси по-силна аргументация за реформи. Пък по някой път Нашето присъствие само може да помогне на защитниците на правата на човека, които са е, застрашени, е, посещени в затвор. Не се казва, може да им помогне. Но по някой път е, въпросът е да информираме не само политиците, но и публиката да обърне внимание върху тези проблеми. Ето защо нашата работа е прозрачна. Аз работя много с медиите и се опитвам да съсредоточа вниманието върху проблемите и върху това как могат да бъдат решавани. Но а, санкциите, а, а, само Европейският съд за правата на човека може да налага санкции, може да изиска от държава членка, примерно да заплати някакви компенсации или да промени законите, за да се избегнат нарушенията за в бъдеще. Работим много с Европейския съд за правата на човека – защото това е правната рамка на нашата работа и е, за нас това е много добре. Мога да кажа на държавите членки, че ето това са нормите, които вие сте приели, това са правни норми, това не са политически препоръки, това са стандарти, норми, това не са някакви е, норми на друга държава. Това са вашите стандарти. Uh, да, няколко въпроса у мен възникнаха, като ви слушах. Първо за Европейския съд по правата на човека. Помня, че в парламента приехме резолюция преди среща в Брайтън и много настоявахме за укрепване на съда. Някои е, решения на Съда по правата на човека имат много голямо значение за конкретната ни работа. Например, решението по делото срещу Италия, е, в което се казва, че е, в контрола на външните граници на Европейския съюз може да се стигне до смърт на е, лица, върнати от граничния контрол. Имаме също така а, и а, тълкование от а, съда с задължителна а, сила а, за а, жертвите в открито море. И а, съдът а, се произнесе, че във всички случаи а, на тях трябва да им се помогне. Това е задължение на страните. Госпожа е, е документирала е, смъртта на либийци, опитвайки се е, да пресекат е, Средиземно море и не подпомогнати от бреговата охрана. От там а, ние подехме пък нашата работа с настояване за повече прозрачност а, в работата на Фронтекс. А, вие споменахте Русия и Турция. Много са делата заведени срещу тези страни. Ние бяхме в Турция през декември, имахме срещи в Министерство на правосъдието и бяхме смаяни колко много се прави, какви усилия се полагат да се намали броя на делата, които стигат до съда в Страсбург и да се намалят нарушенията на правата на човека – но имаме и други примери. Е, другаде политическата власт се намесва в дейността на съдебните органи и така противодейства на една иначе благоприятна тенденция. Така или иначе, предстои ни доклад за напредъка в преговорите с Турция, предстои отварянето на така наречения законодателен пакет и въпросът за правата на човека ще бъде много актуален в преговорите между Европейския съюз и Турция. Вчера имахме и изслушване за Русия, имахме представител на Руското Министерство на външните работи. Това беше специалния предпратеник по правата на човека и комисаря на по правата на човека. Вместо а, да говорим по същество за нарушаване на правата на човека, ние почнахме да говорим кой е по-добър, кой е най-добър и кой изобщо не е добър. Вчера в изслушването за Русия поканихме неправителствени организации. Изтезанията, свободата на изразяване са обичайни теми. Имахме двама членове на мемориал и те говориха за огромния брой бедни, бездомни, но не знаех, че и ромската общност там е дискриминирана. Това се случва е, в цяла Европа. Имаме е, стратегията за интегриране на ромите, но тя няма задължителна сила, затова Европейския съюз не може да задължи страните е, да направят каквото и да било. Работата тук те първа предстои. Говорихте и за иземане на паспорти. Go to the EU and then come back and don't get their passport or don't have all kinds of harassment. Uh, това е нарушение на правата на човека в много посоки и им се отнемат документи за самоличност и не, не могат да да пътуват. Ние наистина настояваме за повече информация по този въпрос. Беше зададен и въпрос за санкциите пак се връщам към въпроса за Русия. Тук в парламента препоръчахме на държавите членки да, а, а, предпри... да бъдат предприяти санкции срещу лицата, виновни за делото Магницки. Това в края на краищата са един а, малък кръг а, а, лица, които са близки до, а, до президента. И е, индивидуалните е, държави членки, когато разговарям, като че ли не се получава никакъв отговор от тях. иначе казано, щом се заговори за санкции, въпросът става много сложен. За е, нарушения на правата на човека се говори охотно, но не и когато се стигне до санкции. Благодаря. Извинявам се, че закъснях. Committee, so I couldn't follow your uh, uh, introductory... Налагам, ще ми се да гласувам в друга комисия и затова чак сега можах да дойда. Националните езикови а, малцинства в Европа се радват на защитата на международноправните инструменти на съвета на Европа. И от тук въпросът ми е, има ли някакви конкретни проблеми, за а, които да сте информирани? А, по принцип, положението е добро. Имаме необходимите правни инструменти, ясно са посочени принципите, но когато стигнем до конкретната практика, е, искам да ви попитам, е, смятате ли да се занимава, занимаете и с тези въпроси и какво конкретно може да се направи според вас? Благодаря. Да започна. Migration. Ще започна от поставените въпроси относно Европейския съд е, на правата на човека и за миграцията. Ставаше въпрос не само за делото в, срещу Италия, но изобщо за отказа от приемане има загинали в а, случаи на беженци, които, на мигранти, които пътуват към бреговете на Европа с а, кораби, лодки и с а, с две думи, това е, сочи доста проблеми. А от една страна има право една страна от Европейския съюз, съгласно директивата, да задържа лица до 18 е, месеца. Смятаме, че това не ненужно е и не дава желаните резултати, защото задържането трябва да се използва само по преценка и с оглед на депортация. Като помислим, като погледнем колко са депортираните задържани иммигранти, много малко. Тоест това е едно ненужно а, страдание, а, което е, се е, осъществява под санкцията на директиви на Европейския съюз. А, имаме доста проблеми и в това отношение. Що се отнася до Русия и Турция, Там си положението е много различно, макар че има някои общи страни. Имат министри на правосъдието, които са реформисти в политическия контекст, който работят, но политическата ситуация е много а, трудна. В Русия има много добра правна рамка за провеждане на а, диалог с а, Министерство на правосъдието и другите органи. В Русия по, са, си дават сметка за проблемите, свързани с правата на човека, с жертвите на домашно насилие а, и искат също да а, работят тази насока. Но и в Русия, но в по-голяма степен и в а, Турция, а, в съда всъщност магистратите по-често отстояват не а, индивидуалните свободи, а държавата. В случая с Магницки прокурора прекрати обвинението съдебното преследване на един от на едно от лицата, които отговарят за медицинския надзор на господин Магницки. Тоест, това е една област, където им може да се работи и може да се подобрят нещата. Аз не искам да се спирам на конкретни дела, но делото Магницки е пример за доста подобни случаи. Генералният секретар на Съвет на Европа се го посочи като пример за корупция. А в моя мандат а, разглеждам въпроси за политизиране, на условия на задържане, а, за отказ от медицински грижи. Много са въпросите в този доста странен, така да се изразя, случай, когато някой е, бива изправен пред съда след смъртта си. За Турция очакваме прилагането на четвъртият пакет законодателни мерки и в областта на правосъдието. Положението в Турция се осложнява от беженците от Сирия, от отношенията с ПКК и вътрешни съображения. Моят предшественик е изготви доклад е, за състоянието на съдебната власт, тъй като ние определихме съдебната власт като основен проблем по отношение на свободите, на изразяване, е, свободата на словото, защото много а, такива лица биват задържани. Сега а, председателят на Съда е много реформистски насочен също, но има неща, които то, а, той не може да а, владее, не контролира. Ние искаме да видим какво ще стане с предвид на нововведенията, като например изграждането на институцията на омбудсмана и искаме турските е, власти да работят тази посока но също така и да се направи анализ на тези случаи, които са достигнали до съда на, за човек, правата на човека. Сега за Европейския съюз. Европейския съюз не публикува доклада си за скрининга за правосъдието и правата на човека в Турция. а, усеща се, а, е, че има а, една дълга история, която не винаги е светла в отношенията на в преговорите на отношения между Европейския съюз и Турция. Аз не искам да ги е, засягам. Това явно се отразява или така поне се предполага върху публикуването на докладите за скрининга. За ромите аз не искам да повтарям нито общата а, а, харта, нито а, за общ, рамковата конвенция – а, страните, които не са ратифицирали а, конвенцията, при тях а, обръщаме внимание на нашите общи а, препоръки а, и ги насърчаваме да се присъединят към хартата. По отношенията на езиковите права, въпросът за ромите и езиковите права много често се поставя, т.е. да се признава това не само за ромите, но и за други. Това е особено важно и за Турция. Там има алевитите и други религиозни, религиозни общности, а, които а, искат признаване на техните права. Тук а, по въпроса за националните мнозинства, малцинства, аз работя а, много винаги, когато а, посещавам не само Турция, но и примерно когато посещавам а, Чехия а, или а, Словакия или а, страни в, от бивша Югославия. Става въпрос и за достъпа за, а, до обучение и така нататък. А, съществуват антидискриминационни национни закони, които им помагат да постигнат пълна интеграция в страната. В Русия а, този въпрос винаги се е, е, включва в дневния ред, защото Русия е като магнит за мигранти от целия е, просторен регион. Разбира се, с моите колеги, когато говорим в, за тази въпроси в Турция, там веднага излиза въпроса за свободата на изразяване, защото много от въпросите, свързани с кюрдите, има тази връзка, но има и други места, има и други теми, които отново се обсъждат в контекста на борбата с дискриминацията. Аз не знам дали отговорих на въпросите ви за малцинствата и как те се а, включват в предмета на нашата дейност. Uh, okay, А, Имате ли желание да вземете а, думата? Виждам, че има и представител на външната, а, на службата за външна дейност. Този въпрос е човешките права е винаги много сложен за присъединяването към Европейската конвенция за правата на човека. Докъде стигнахме, така да се изразя, в подготовката? Господин Слон. Uh, on the latter point, I've not come prepared не съм подготвен по последния въпрос, който задавате, защото няма пряко отношение към работата на комисария и за това не предполагах, че такъв въпрос ще бъде зададен. Знае, че продължава работата, но не бих искал да навлизам в цялата сложност на преговорите без да съм се подготвил и е, да импровизирам. А, при а, така създадените от вас обстоятелства е трудно да не взема думата. Мога да а, кажа само няколко общи думи. Със сигурност използвам случая да подчертая, че продължаваме прекрасното си сътрудничество с съвета на Европа и почти лично мога да кажа, че е, работих е, в, при подготовката на стратегическата рамка, плана за действие, е, участвах и в процедурата по определянето на комисара по правата на човека на Европейския съюз. Работим много тясно взаимодействие с, Европе... с съвета на Европа, за да избегнем е, евентуално дублиране на работата е, на е, специалния представител и на комисаря. Постепенно се изясни, че всеки от тях има своето обособено поле на работа. Вие казахте, че сте се срещали с господин Ставрос Ламбринидис и мисля, че и от него сте чули, че двете институции работят добре. Само няколко бележки по сътрудничество с Европейската служба за външни действия като цяло. Аз мисля, че то е добро. На оперативно ниво, преди да отидем в страна от Западната Балкания или ем, страна от източното партньорство – Моите сътрудници се свързват с референтите от Европейската служба за външна дейност и си помагаме. За Западните Балкани, например, за източното партньорство, това е жизненно важно, защото там е, има е, много тясна връзка. В Русия и Турция положението е малко по-особено, защото казах, че са се наслоили сложни отношения през годините. И с този багаж се ходи трудно. Така или иначе, те са членове на Съвета на Европа. С господин Ламбринизис ще се видя до вечера. Добър приятел. Мисля, че в Русия може би се припокриват целите и обхвата на нашата дейност. Ще е, обсъдим темата за е, Русия, нашите виждания за положението. Аз е, имах късмета да наследя стара къща. Добре утвърдена структура, докато той започва от нулата и трябва те първа да създава структура, екип, офис и така нататък. Въпросите за ЛГБТ и въпросите за интернет имат първостепенно значение за стратегическата рамка. Мисля, че и по Русия, и по всички страни, които членуват Съвета на Европа, но не в Европейския съюз, ние можем да сътрудничим. Интернет ще взема все по-голямо място в моята работа. Ще започнем наблюдение по страни, за начина по който те блокират, филтрират, не допускат или отстраняват забранено съдържание. Ще разглеждаме и въпросите за защита на личните данни, неприкосновеността на личната сфера, допустимостта на наблюдението и използването на СРС и в интернет, като нарушение на правата на човека. Още два елемента за сведение. Говорите, е, че подготвяте доклад по бивша Югославска република Македония. Ние също, господин Хауит, който в момента не е тук, защото е в Сиера Леоне, работи по този доклад. И мисля, че добре е, би било е, да се споделя информация. Все още не е прият този доклад. Работи се и по доклад за корупцията и нарушението на правата на човека извън Европейския съюз. Ще видим докъде ще стигнем. Възнамеряваме да имаме и доклад за свободата на вероисповеданията. Още един годишен доклад. Казахте, че мандатът ви е 6 годишен. Европейските избори са през 2014 година, така че можем да законодателстваме до юни. Не зная как точно се взаимодейства, но смятате ли, че ПАСЕ, Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и нашия парламент и нашата подкомисия ще имат полза от по-интензивни контакти. Аз зная, че има парламентарна асамблея, но доколкото зная, неговите членове са членове на националните парламенти не е както Европейския парламент. Добре, нека аз да започна и след това посланника ще довърши. Първо за бивша Югославска република Македония. След няколко седмици ще излезе доклада ни. Ще изчакаме една седмица след местните избори да излезе. Два са големите проблема там – ромите и сегрегацията им в образованието, но и лицата без гражданство и миграцията – също така и много проблематичния закон за лустрацията. Венецианската комисия а, прие а, едно а, становище, което тълкува Охридското споразумение. А що се отнася до ПАСЕ и Европейския парламент, да, а, членовете на ПАСЕ са членове на националните парламенти – Част от тях не са особено активни, други са много активни. Работят по различни страни, теми, изготвят доклади. Това за тях има приоритет, но има някои чудесни докладчици, и подкомисии, когато дойдете в Страсбург, може да се срещнете, например, по а, въпросите на ЛГБТ, медиите или за отделни страни. Има а, много добри докладчици. Мисля, че ако смятате да направите доклад за конкретна страна, много добре би било да поканите докладчика от ПАСЕ да ви представи своята работа. И посланника се иска да каже няколко думи. Да, Искам само да ви информирам, че веднъж годишно а, ръководствата на а, ПАСЕ и на Европейския парламент провеждат срещи. На последната среща на председателя на ПАСЕ господин Миньон и на Европейския парламент господин Шулц те се договориха да се активизират и зачестят контактите и обмена на документи, доклади и така нататък. Особено доклади, които се изготвят по сходни теми. Добре, благодаря. Мисля, че така приключваме с тази среща. Няма никаква тема, по която да имаме категорично несъгласие. Много интересно беше да чуем какви са вашите приоритети. Да си сверим часовниците. Аз не мога да говоря от името на делегацията на Европейския съюз, но аз мисля, че делегациите на Европейския съюз трябва да имат и контактна точка за правата на човека. Там, където изрично могат да се поставят въпроси за нарушения права на човека, а и това може да е полезно и за вас да се свързвате с тях. Благодаря. Редовно идвам в Брюксел. знае, че и вие редовно идвате в Страсбург. Така че в удобно за вас време ще се радвам да се видим. Когато бях в Турция, се срещнах с ръководителя на делегацията на Европейския съюз, обменяхме мнения. В бивша Югославска република Македония се срещнах с е, всички е, посланици на е, страните членки на Европейския съюз в делегацията на Европейския съюз. Продължаваме сътрудничеството. Благодаря. So uh, let us continue now. Um, I hope the technique is uh, working. Yeah. So uh, we have now. Could you please uh, uh, um, come down? Аз ви предлагам да започнем следващата точка от а, е, а, е, дневния ред. А, е, преглед на международното хуманитарно право, като обърнем специално внимание на Сирия. Когато обсъждахме тази тема в бюрото, преценихме, че темата е много сложна, защото е, става дума не само за Сирия, но имаме и основни насоки за международното хуманитарно право на Европейския съюз. Те са създадени и приети, но ние фактически не знаем много за тях, поне така а, установихме присъстващите и затова много се радваме, че Amnesty International и други а, неправителствени организации се обадиха а, на други а, органи на ирландското председателство, а, на, а, за да се работи по линия на работната група на съвета на Европейския съюз по публично международно право, КОЮР, за усъвършенстване на насоките на Европейския съюз за международното хуманитарно право. Особено внимание тук обръщаме на Сирия, как се прилагат тези нови насоки. И много се радваме, че можем да проведем изслушването съвместно с комитета и с парламентарната комисия по развитието, за да можем още по-задълбочено да преценим какво можем да направим. Проведохме една поредица от срещи Искам да кажа, че в нашата подкомисия по правата на човека ние се занимаваме с всички видове права на човека и е, много е, настояваме е, да говорим не само за економическите, политическите, но и за социалните, културните. Това е комплексният правозащитен подход. Ще ви дам пример. Вчера обсъждахме положението в Русия, това често правим, конкретно обърнахме внимание как економическата криза засяга бедните в Русия. А, бедните са а, подложени на най-тежка дискриминация. Ето това е връзката, която ние винаги търсим. Там има а, много а, нарушения на правата на човека, на гражданските и политическите а, права. Благодаря ви, че сте тук. Може би искате да вземете думата. Благодаря, госпожо председател. Е, в, с удоволствие участвам на тази среща на нашите две комисии, въпреки че темата в нашия дневен ред е много драматична и ситуацията в Сирия е изключително безпокоителна. Вече от две години само гледаме какво е нашето бесилие пред сирийската трагедия, която вече доведе до повече от 60 хиляди жертви. За съжаление, политическите решения с всеки измина ден са по-трудни. По-трудно могат да бъдат намерени. И ние само единственото, което може да правим, да изразим нашата солидарност с сирийския народ чрез писма. Но и е, хуманитарната помощ, колкото и да е ефикасна, не може сама по себе си да реши хуманитар, хуманитарната криза, която изживява Сирия. И тази криза се задълбочава с всеки измина ден, без да се очертава някакво решение, както го каза с огорчение госпожа Кристалина Георгиева, комисарът, отговорен за тези въпроси, както се изрази миналия понеделник. И още повече че основните принципи, които, за които говорим, са нарушени. 15 а, хуманитарни служители бяха, загинаха в Сирия. Много често а, линейките и помощите се нападат в тази страна. А, често и болниците са привилегированите цели на бомбардировките и става все по- и по-трудно да се работи особено в северната част на страната. Ефикасна хуманитарна помощ не се определя само с адекватното финансиране. Трябва да ви кажа какво е моето безпокойство, когато нашия бюджет беше раз... намален на половина, с последния, последното споразумение, което беше а, постигнато. Необходимо е адекватно финансиране, но също да има и достъп до чувствителното население, уязвимото население и спазването на, на правата на това население. Защитник на носител на ценностите на Европейския съюз, ние сме много привързани към основните права и, и принципи, независимост и други. Тези този подход, който е записан в международното право, е необходимо, за да може Европейския съюз и бенефициентите да бъдат да, да бъдат приети и да могат да работят на терена, дори по някой път при много тежки условия, както в Сирия. Европейския съюз силно се ангажира а, да помага а, съгласно подписани документи съвместно от съвета и държавите членки, Европейския парламент и Европейската комисия през 2007. Комисар Георгиева ни увери, че съвкупността от хуманитарната помощ се доставя съобразно принципите и че се води политика на неутралитет към всичките участващи в сирийския конфликт. Комисарката предупреди, че не трябва да се нарушават тези принципи, което би довело и до ущърб за всичките участници на терена. И каквото и да е която и да е зоната, която участва, хуманитарните помощи трябва да стигнат навсякъде. Първият ни оратор, господин Жан Луи Дебровер, директор в Генерална дирекция ЕКО може да ни, сигурно може да ни уведоми за основните предизвикателства в един въоръжен конфликт и така му давам думата веднага. Господин Добравер, имате думата. Мерси Благодаря. Всъщност, госп... Много улеснихте задачата ми тази сутрин. Имам предвид а, пред изказването на моята шефка, госпожа Кристалина Георгиева, комисарът. Къ, вие припомнихте а, кои са основните и послания и кои са основните а, грижи а, които ежедневно трябва а, а, да. А, <clears throat> с които трябва да се занимаваме всеки ден. А, Сирия е един пример, където ясно се вижда какво става, когато системно се нарушават правата на човека. А, започнаха демонстрации преди две години, сега имаме 4 милиона, като се нуждаят от подпомагане, 2 милиона вътрешно измеслени, малко под 9, е, под 90 хиляди е, бежанци към 15 февруари. Прогнозите са такива, че ни а, оставят без капка оптимизъм за бъдещето. Референтният документ е излезлият неодавно извез, излезлия доклад от анкетната комисия на комисията от този месец в него се подчертава, че е, има а, военни престъпления, а, груби а, престъпления срещу правата на човешка, човека и и то извършвани от а, държавата, а, макар че и от другата страна също има а, такива, а, макар а, и не толкова, а, на толкова високо ниво и толкова много. А Европейския съюз трябва да предприеме действия. Явно, ясно се посочва да се отнесе случая към Международния наказателен съд. съд. И именно това е въпроса, защото а, съвета за сигурност на ООН за сега не успява да излезе с един глас не само по нарушаването на правата на човека, но и по в кавички простия, но основен въпрос за достъпа на хуманитарна помощ. А, както знаете, е, е, Съвета и комисаря по хуманитарната помощ на Европейския съюз не, не, многократно призовават а, за осигуряване на такъв достъп, но а, не на последно място миналата седмица непрекъснато а, се е, заобикаля въпроса и няма а, проява на а, съдействие и а, се блокира а, гласуването в съвета за сигурност. А, там без такова решение не може да се реши въпроса за Сирия. А, насилието прави невъзможно а, предоставящите хуманитарна помощ да се справят с а, растящата а, като лавина а, криза. Ние трябва да разглеждаме въпроса и да го решаваме поетапно. Комисията използва всички възможни канали за предоставяне на а, помощи. Ние имаме тази готовност и желание. Това обаче не е никак проста работа, нито пък а, напълно дава резултати на този етап. Трябва или напълно да има съгласието а, безусловно и напълно, или от държавата, или от а, страна на бунтовниците, или от двете страни. Трябва да има един а, а, структура или да се получи съгласието на съседните държави, всички, всички, които да са заявили, че няма да е, нарушава териториалната цялост на Сирия. Знаете как стои е, положението, особено в Северна Сирия. Е, положението е лошо не е обаче така лошо, нито е по-лошо, отколкото в останалата част от страната. В Северна Сирия има а, голяма нужда от а, подпомагане, хуманитарно подпомагане и живото а, спасяващи услу, услуги. Има временни поселища на бежанци по турската граница, които се нуждаят спешно от помощ. има и дейности, които са по цялостни, цялостни. Имаше конвои на ОНЕ, които успешно достигнаха а, до а, хората в Северна Сирия. Но тези постижения са доста скромни и изобщо не са съпоставими с необходимото, за да се справим с тази огромна а, ситуация на огромна хуманитарна криза. Трябва да отбележим, че процедурите и преговорите са изтощителни и струват изключително много време и пари предвид на неотложността и а, на мащаба на задачата, пред която сме изправени. Що се а, отнася до предоставянето на живото спасяващи услуги на максимален а, брой а, хора, това, както си представяте, е първоначалната ни грижа защитата на служителите, осигуряващи тази е, помощ, е от е, е, голямо значение. Знаете, че непрекъснато текат, тече информация за отвличания, за изнасилвания, плюс за безразборни убийства. Можете да прочетете това в доклада на анкетната комисия на практика извършващите нарушенията на правата на човека се е, ползват с безнаказаност и това само ще допренесе до засилването на на нещастията и страданията и в, е, при липса на решение на съвета за сигурност на ООН. Тази е, ситуация ще е, се среща не веднъж. И така, що се отнася до предоставянето на хуманитарна помощ и съответно международното хуманитарно право, те са от основно значение, защото биха позволили подпомагането на сирийското население и на нас да работим по-ефективно ефикасно, отколкото сега, защото, както казах, предвид на сегашната ситуация и очакванията, потребностите от помощ ще се увеличават. Благодаря. Благодаря, господин Дебрауър. Преди да дам думата на, Нико... на посланник Ланг от Швейцария, искам да благодаря на Швейцария за тази инициатива. Те се опитват да подпомагат на различни нива разрешаването на ситуацията в Сирия и да бъде отнесен случая в съвета за сигурност на ООН и съответно Международният съд. За съжаление, Европейския съюз не е в състояние да ви подкрепи от всички страни. Просто имаме всички, освен една страна. Трябва да получим подкрепа от още една страна, Швеция, в това отношение, което всъщност е странно, защото Швеция целенасочено винаги се бори против случаите на безнаказаност. Сега ще ви помоля да благодари, да, го, да се изкажете за е, е, шведската инициатива и е, за инициативата ви с Международния съд. Червен кръс. Ам... Госпожо председател, благодаря за а, любезните ви думи отправени към Швейцария и извършеното относно възможността за работа с Международния наказателен съд. Госпожо председател на парламентарната комисия, госпожо председател на подкомисията, госпожи и господа, за мен е висока чест да говоря днес на съвместното заседание на двете парламентарни комисии от името на швейцарското правителство. Искам да изкажа благодарност за отправената покана. Ще говоря за съвместната а, инициатива на Швейцария и Международния а, червен кръст за укрепване на международното хуманитарно право. Инициатива от преди една година, като последващо действие а, на Международната конференция на Международния червен кръст и червения полумесец. Много тежка е хуманитарната криза в Сирия и в тази връзка искам да подчертая, че инициативата Швейцария и Международния червен кръст и Червения полумесец и а, Швейцария поемат съвместната инициатива, а, но и а, Швейцария има самостоятелни стъпки, за които вече стана дума за възможност за отнасяне на въпроса до Международния наказателен съд, безнаказаността на военните престъпления доведоха Швейцария да изпрати на съвета на, за сигурност на ОНЕ на 14 януари писмо, приподписано от още 60 държави членки за предаване на военнопрестъпниците, извършили военните престъпления в Сирия на прокурора на Международния наказателен съд, съгласно разпоредбите на глава 7 от устава на ООН. Съвета за сигурност на ООН прие решение за спешното решаване на проблема в Сирия и там има и намек за писмото, изпратено от Швейцария до съвета. Международният комитет на Червения кръст, създаден през 1863 година, създаден от петима женевски граждани на Швейцария, празнува своята годишнина. Само преди пет дена. След е, броени дни международната общност е, ще е, отпразнува и приемането на първата съвременна международна хуманитарна конвенция. Това е първата Женевска конвенция. Тя е израз на модерната цивилизация и посочва, че войната е, е несъвместима с съвременното човешко мислене и в всички случаи трябва да бъдат предотвратени ненужните страдания и жертви, иначе тя би се превърнала в варварски акт. За целта е необходимо да има средства за предотвратяване на нарушенията, а когато все пак такива нарушения се извършат, се предприемат мерки, за да бъдат те спрени. И трето, трябва да бъдат привлечени под отговорност виновниците за нарушенията. Що се отнася и до превенцията, и до репресията, в неодавнашното минало бяха постигнати забележителни постижения, дори и в страни там, където положението е крайно незадоволително, макар и цели 150 години след кодифицирането на международното хуманитарно право в Женевската конвенция. Степента на незачитане на правата и в съвременните конфликти е тревожно. Аз зная, че Международният червен кръст буквално всекидневно се залива от сигнали за нарушения, както от преки участници в военните действия, така и други лица. Страда цивилното население и този развой на събитията сериозно ни безпокои. Първо, заради жертвите на тези нарушения, това е очевидно, и второ, последиците за международното хуманитарно право като такава. То не може да се утвърждава и не може да бъде прието, ако честите и тежки нарушения не доведат до адекватен отговор. Хуманитарните е, проблеми не биха съществували, ако има пълно зачитане на международното хуманитарно право от съответните страни. Иначе казано, проблемът не е липса или недоразвитост – на а, нормативната уредба. Проблемът е другаде в масовото незачитане на действащите норми. Поради тази причина е необходимо да се предприемат е, ефективни мерки, за да се гарантира спазване и изпълнение на действащото законодателство. За е, страните в конфликт е, Женевските конвенции и първия допълнителен протокол предвиждат ограничен е, списък от е, механизми, но тези механизми е, са предвидени да се изградят и действат така, че те трудно биха могли ефикасно да се прилагат. Те не отговарят на днешната действителност, тъй като те не са разработени за немеждународни конфликти, а този тип конфликти са огромното мнозинство от днешните конфликти. Инструментариумът по конвенциите и протокола са непригодни за този тип конфликти. По-нататък, съгласието на съответните страни се изисква съгласно действащите норми, а по очевидни причини това е невъзможно при този тип конфликти. И най-сетне тези механизми не са част от обща система, в която да могат да взаимодействат. В резултат на тези слабости механизмите са неефикасни и вече не могат да бъдат използвани. Има и още една трудност с а, системата на Женевските конвенции и протоколите. Всеобщия форум, на който а, държавите участнички могат да обсъждат международната международното хуманитарно право е Международната конференция на Червения кръст и Червения полумесец. Това е изключително важно събитие за Червения кръст и за Червения полумесец и за международната общност като цяло. Проблемът е, че конференцията се провежда веднъж на 4 години. А междувременно възникват много проблеми, които държавите следва да обсъдят в по-спешен порядък и а, да потърсят а, мерки за гарантиране на спазването на нормите. Положението е много а, проблематично. Може да се стигне до един водовъртеж, който да погълне а, страните и а, да ги отдава. А, това подромва бавно, но сигурно а, устоите на международното хуманитарно право. Какъв е изходът? Няма еднозначен отговор – държавите дори и да искат да предприемат действия, и най-добрата воля не може да попълни правния вакуум поради липсата на механизми. Създадени са институции съгласно други международноправни инструменти. И това само по себе си е, е положително е, развитие. Но потенциално може да възникне проблем от гледна точка на е, това дали международното хуманитарно право ще бъде прието и от останалите държави членки. През декември 2011 година на Международната конференция на Международния червен кръст и червен полумесец е, е, прие декларация за необходимостта от е, механизми за е, изпълнение и за укрепване на международното хуманитарно право в е, взаимоотношенията между страните, като предложенията се предвижда да бъдат внесени на следващата конференция през 2015 година. Швейцария и Международният червен кръст следователно подеха инициатива, чрез която страните участнички да могат по-редовно да обсъждат възможностите за спазване на международното хуманитарно право. Това право е всеобщо и за неговото зачитане отговорност носят главно държавите. Казвам държавите, което означава, че процесът, в който а, ние искаме да участваме, е, е открит, отворен, прозрачен и приобщаващ. Всеки, който желая, може да участва. В този дух на а, приобщаване и прозрачност организирахме през юли миналата година пъл, първата междудържавна среща в Женева и възнамеряваме ежегодно да провеждаме такива срещи до 2015 година. Ако направим анализ на причините за ширещото се незачитане на международното хуманитарно право, става ясно, че се налага работа в следните няколко посоки. Първо, държавите носят основната отговорност за прилагането на международното хуманитарно право. И именно поради тази причина те трябва по-активно да участват в диалога на подходящ се общ форум. Второ, тъй като женевските механизми не могат или вече не могат а, да бъдат прилагани, трябва да се потърсят начини или за тяхното укрепване, или за тяхното допълване, или евентуално създаването на нови механизми. Трето, трябва да се направи честен анализ на а, причините за недостатъчните резултати от системата за наблюдение и контрол. Трябва да си признаем, че такава система липсва – цели елементи от нея отсъстват, което означава, че не може да се отговаря на съществуващите предизвикателства с необходимата гъвкавост. Госпожи и господа, самият факт, че след 150 години от подписването на Женевската конвенция, международното хуманитарно право все още не може да гарантира че държавите ще изпълняват своите задължения в мирно време. Какво остава а, за евентуален а, въоръжен конфликт между държавите? Остава един горчив привкус а, и опасение, че в още по-малка степен те биха изпълнили тези задължения. В началото на един сложен процес, който изисква много време, може би години, все пак ще има резултати, но за целта държавите трябва да осъзнаят колективно мащабите на проблема, когато не се зачитат нормите. Това е първата непосредствена цел на този процес и е, това е неотменна предпоставка за положителна динамика, която е крайно необходима, за да се намерят решения. Благодаря. Thank you, благодаря, посланник Ланка. Е, особено интересно беше е, да ви слушам. Вие казахте, че има липса на зачитане на нормите на международното хуманитарно право. Тук са представители на Европейска служба за външни дейности, а, като си помисля колко пъти е, разглеждаме въпроси, свързани с правата на човека, това го правя много често, за първ път обаче сме заедно, за да разглеждаме ролята на международното хуманитарно право. Така че ще ми се да положим едно добро начало с външната служба и да видим по какъв начин може да се прилагат ръководните принципи, защото 2009 те са прияти. Там се казва, че ръководните принципи трябва да се прилагат по един вътрешно устойчив и постоянен начин – а, и, как, и парламентът а, пита как а, в текущата си работа външната служба прилага тези принципи на Международната конференция на Червения кръст. Имаш думата, Никол. Благодаря. Е, господин Дебро вече говори така красноречиво за а, ситуацията, за хуманитарната катастрофа в а, Сирия. Европейският съюз е обезпокоен от а, положението там и а, конкретните измерения на това безпокойство са добре описани. Госпожо председател, вие Поменахте насоките на Европейския съюз да, за прилагането на международното хуманитарно право Темата засегна и посланник Ланг, а именно за необходимостта за ефективни мерки, е, които да гарантират е, ефикасното прилагане на съществуващи разпоредби. Така че от е, гледна точка на Европейския съюз е ясно, че на международното хуманитарно право твърде често бива нарушавано затова ние много е, отблизо следим инициативата на Швейцария и Международната комисия по, на Червения кръст за подобряване на степента на спазване, защото това са основните предизвикателства в днешна дата по отношение на международното хуманитарно право. Трябва да се търси отговорност при нарушаването им и е, да се премахне не наказуемостта а при извършване на на нарушения на международното хуманитарно право. Разбира се, е, такива цели е, изискват време. В момента Европейския съюз е, е, работи в три основни посоки. Извинявам се за проблема с гърлото, казва оратора. Та в момента а, искам да подчертаем, че областта на международното хуманитарно право е сфера, в която правомощията на външната служба са ограничени. Държавите членки и а, Европейския съюз като правосубект е със страна по конвенцията и основни действащи лица а, по хуманитарните е, въпроси. Също време външната служба има своята роля в осъществяването на координацията и в, така да се изразя, за, да, за действането а, на усилията по прилагането на а, насоките. Това е отразено е, в а, плана за действие за а, човешките права, който приехме а, вчера. Всички специални представители са задължени да а, докладват за всякакви случаи на незачитане на а, хуманитарното право. А службата е длъжна да използва всичкия си инструментариум чрез диалози, демарши, демарши публични изявления за решаване на въпроса. Насоките бяха приети през 2005 година, след което бяха преработени 2009 година и наблягат на възможността на, на важността а, на това да не се допуска нарушаване на международното хуманитарно право и те, такива случаи да се отнасят а, към Международния наказателен съд. Сега, на първо място, а, на 31-та конференция на Червения кръст 2011 година Европейския съюз пое задължението държавите членки да ратифицират всички съответни конвенции, по които не са страни а, преди провеждането на следващата конференция на Червения кръст процесът тече. Финландия и Полша ратифицираха конвенцията от АВА за прекратяването на използването, отстраняването и унищожаването на сухопътни мини. Това означава, че Европейския съюз може да използва от тук нататък своята ратификация с много по-голям авторитет. Имаше кампании за, чрез демарши, които се, използваха на, се изпратиха на различни държави и продължаваме с тази процедура по отношение на статута за присъединяване. Държ... Всяка година получаваме информация за страните, които заявяват своите а, намерения да се присъединят към конвенцията по определен повод, като например 150 годишната от създаването на а, Червения кръст. Има а, форум между неправителствените организации в Европейския съюз, където си бяха отправени критики за това, че недостатъчно активно се работи по този въпрос. Ние се вслушахме в този въпрос, което доведе, доведе до нова кампания Демарш, която ще бъде насочена към насърчаване на подписването на допълнителните протоколи към Женевските конвенции. Международното хуманитарно право е важно за Европейския съюз, когато се водят преговори за, по международният а, договор а, за въоръженията. Очевидно а, има риск, ако не се спазват не се изпазват тези принципи, може да се получи нарушение по отношение на въоръженията, като например те да бъдат отклонявани или използвани неправомерно. Това са няколко примери, за да иллюстрирам по какъв начин външната служба следва насоките за международно хуманитарно право. Благодаря ви. Имам един въпрос. Вие е, Казахте, че може да приемате въпроси по отношение на Сирия специално. А, има групи, казахте, следят за спазването на международното хуманитарно право. Има ли някаква справка, която да сочи по какво е тяхното виждане за ситуацията в Сирия и техните наблюдения там? Накратко отговора ми е, че не мога да кажа точно, доколкото разбирам. Работната група е, няма в мандата си обсъждането на географски ситуации, но ще трябва да проверя. Аз не съм специалист, но специалистите са ми написали тук, че имат за задача да следят ситуациите. Е, и е, да преценят къде може да се а, наложи намеса. Девът Никол сега има думата. Благодаря, госпожи съпредседатели, за организирането на това изслушване за а, спазването или по-скоро не спазването на а, насоките на международното хуманитарно а, право, като имаме предвид положението в Сирия. Както съвсем правилно посочихте и а, както беше а, потвърдено от а, Службата за външни действия, Amnesty International заедно с много други неправителствени организации през изминалите няколко години а, следи как се е, прилагат е, насоките на международното хуманитарно е, право и то по начин, който далеч отговаря на изискванията. Насоките са ясни, целенасочени, конкретни, концентрирани, посочват как се стига до резултати познаването им сред е, институциите, неправителствените организации и държавните е, органи е крайно необходимо, но има много малко доказателства за тяхното прилагане. Поради тази причина е, решихме това да бъде ключова тема през 2011 година на форума на неправителствените организации на Европейския съюз, е, за да може да се изясни в по-голяма степен как точно се прилагат насоките за международното хуманитарно е, право и кои са институциите, които отговарят за тяхното изпълнение. По такъв начин е, могат да се разработят препоръки, как те да бъдат спазвани в по-голяма степен. На форума на неправителствените организации е, се откроиха няколко разлики. Не се прилагат добре е, насоките, понякога поради липса на политическа воля е, сред държавите членки. Не е ясно кой каква отговорност поема. Има различни субекти в Европейския съюз, които би трябвало да участват в работата по международното хуманитарно право, но когато се включат много желаещи за активна работа, размива се отговорността и резултат няма. В декларациите на Европейския съюз текстът, който се отнася до международното хуманитарно право е или слаб, или не съответства точно на неговите норми. Очевидно има нужда от експертно, експертна намеса, така че да се използват формулировките характерни за международното хуманитарно право. Иначе по-добре е то изобщо да не бъде цитирано. И освен това, международното хуманитарно право не се включва хоризонтално в останалите насоки за развитие на а, законодателството, най-вече правозащитното, в плановете за действие в стратегиите, е най-вече за защита на правата на човека, хоризонталният подход а, към международното хуманитарно право липсва. На форума от 2011 година неправителствени организации правят пет основни констатации. Първо, институционалният безпорядък на системите трябва да бъде прекратен. Трябва да е ясно кои са точките за контакт, кои са фокусните точки, кой отговаря за изпълнението на насоките. Второ, винаги когато има нарушения на международното хуманитарно право, Тези нарушения трябва да се поставят като тема в политическия диалог или диалога по правата на човека с трети страни или пък на международни форуми. Трето, насоките за международното хуманитарно право специално а, обръщат внимание на безнаказаността. А именно а, този елемент да се сложи край на безнаказ... безнаказаността липсва в декларациите на Европейския съюз. Четвърто, двоен е аршинът а, при оценката на нарушенията на нарушенията на международното хуманитарно право в трети страни и е, също така е, договореностите за търговия и износ на оръжие трябва да бъдат съображени е, с международния договор за търговията с оръжие, но и с актовете на международното хуманитарно право. Ето това бяха изводите и препоръките, до които стигнахме през 2011 година. Какво се случи след това? Както правилно посочи представителя на Европейската служба за външно действие, сега вече стратегическата рамка и плана за действие през юни миналата година включиха насоките на международното хуманитарно право. Това е чудесно. За първ път международното хуманитарно право стои редом с правото за защита на правата на човека. С трябва да се потърсят, разбира се, най-добрите начини за реализацията на тези насоки и би било интересно, предполагам, за парламентаристите да видят а, какви са решенията на работната а, група, а, наричана съкрещението КОЮР. Насоките на международното хуманитарно право трябва да бъдат включени и в националните стратегии, и в плановете за действие. Полагат се усилия всички заинтересовани страни в Европейския съюз, които по един или друг начин отговарят за работата по международното хуманитарно право, било то в службата за външни действия, било в комисията или в работните групи, трябва да се съгласуват по-добре. Остават обаче още три големи въпросителни за изпълнението на насоките. Искам да ги споделя с вас. Всъщност, вие поставихте въпроса за а, Сирия. Фактически, изобщо а, в съвета няма, не се обсъжда, няма форум, а, на който а, да се обсъжда една страна а, от гледна точка на международното хуманитарно право. Вярно е, има географски работни групи, това а, са форумите, които съществуват, но е много сложна правната материя по хуманитарните въпроси и там е необходима специализирана експертна подготовка. Групата КОЮР, работната група по международното публично право, няма мандат да обсъжда конкретни страни и така излиза, че работната група изобщо е, няма никакви правомощия, мандата изобщо не може да разглежда въпросите на международното, е, на международното хуманитарно право. Второ, изявленията на Европейския съюз все още в езика си не отговарят на формулировките на международното хуманитарно право и също така не са последователни в зависимост от това за коя държава се отнасят. Понякога са сполучливи, друг път не. Формулировките трябва да се редактират, да бъдат изчистени. Заключенията на съвета най-често се преглеждат от специалисти и юристи. Не винаги това а, обаче се прави, особено когато се говори за международно хуманитарно право. Там очевидно а, експертния капацитет а, се губи. И най-сетне един по-общ въпрос как да се натрупат експертни познания по международното хуманитарно право, стратегическата рамка и плана за действие на Европейския съюз – посочва, че насоките за международното хуманитарно право трябва да бъдат много по-важен елемент от демаршовете, от националните стратегии, от националните планове за действие. Но за целта трябва да има наблюдение, трябва да има контрол, трябва да има отчетност, трябва да има експертни познания, за да се работи по места. Там, където експертите познават най-добре ситуацията. Не става дума за привличане на по-голям брой експерти, а повече обучение, мобилизиране на националният експертен е, потенциал и е, по-настойчиво обръщане на внимание на този въпрос в бъдеще. Мога да спра до тук, мога да кажа и още нещо за Сирия, ако разполагам с време. Добре, чудесно. Сега за положението в Сирия. Както вече беше казано от колегите ми, има очевидни доказателства за нарушения на международното хуманитарно право, които са равностойни на престъпления срещу човечеството. Това се посочва от комисаря, това се посочва от Human Rights Watch и от други неправителствени организации. Имам предвид престъпленията, извършени от сирийското правителство. Те са престъпления против човечеството, но по същия начин имаме и тежки нарушения, които могат да бъдат квалифицирани по международното хуманитарно право и те са извършени от сирийската опозиция за Международния наказателен съд Европейския съюз е разединен. Самия той все още не е призовал Сирия да бъде съдена в Международния наказателен съд. Няма единодушие между държавите членки. Ще е интересно да се види как а, може да се а, е, работи и следващия месец на съвета на ООН по правата на човека. Тогава по един или друг начин ще трябва да стане дума за търсенето на отговорност от виновните, но в момента е, като че ли Европейския съюз е блокирал и не може да стигне до съгласие по формулировката. Все още има оръжейно ембарго, наложено върху Сирия, беше потвърдено от съвета въпреки че имаше някои гласове частично да се вдигне това ембарго, да се предоставят не смъртоносни оръжейни системи на опозиционните сили, силите на съпротивата, но е необходим много строг е, анализ е, на риска и негова оценка, така че да не се стигне е, до нарушаване на международното хуманитарно право от опозиционните сили. И накрая, както вече казах, има и бежанска криза. Над 620 хиляди бежанци до сега са напуснали Сирия. 2 милиона са разселен, разселените лица – Йордания, Ливан, Турция, Ирак, други страни приемат е, тези бежанци, но те реагират само частично. Има и отхвърляне и връщане на бежанците, вместо да се подпомагат съседните страни да поемат бежанците и да се решат вътрешните проблеми, причинени от бежанския поток. Това са основните е, моменти, които исках да споделя. Благодаря. Благодаря. Господин Герц, мисля, че поиска думата. Благодаря, госпожо председател. Трябва да призная, че аз е, изпитам доста голямо неудобство, когато говорим по тези въпроси. Мисля, че типологията на военните конфликти е, обяснява до голяма част нашата немощ. Имахме същите, същия начин, говорих през 90-те години в Западните Балкани. Международното право не беше такова, че да позволи интервенция отвън. Спомням си Бернар Кушнер, който правеше какво ли не, за да се наложи правото, правото на хуманитарно е, хуманитарна интервенция, но нищо не стана и пак е, същия проблем. След това имаше опит на, е, от страна на няколко лица, които, между които и господин Сомахуга, опитаха се да напишат документ Responsibility to Protect. Това беше същия анализ. И когато чу господин Ланг, това беше анализа, който беше направен в рамките на този документ същите, същите заключения, че сме безсилни. И за да покажем до каква степен ние сме безсилни пред тази ситуация, която съществува в Сирия, може да се опреми на заключенията на авторите на този документ. Те казват, може, може и бяха препоръчали да се направи интервенция, ако проблема е, ако е целесъобразна интервенцията. А второ, ако принципа на пропорционалност бъде спазен. И трето, ако интервенцията решава повече проблеми, отколкото създава проблеми. С други думи, дори и предложенията за тези, тази отговорност за защита бяха прияти, пак щяхме да бъдем без, безсилни, защото да интервенираме военно в този конфликт, това няма да реши проблемите. Ще реши някои, но мисля, че тези, които биха се появили, ще бъдат по-сериозни. Тъй, че това, което ми се иска е да не се ангажираме в някакъв активизъм, да открием примерно десетки решения около проблема, като едновременно е, си признаем, че сме в невъзможност да решим основния проблем. Що се отнася до Европейския съюз, аз намирам, че между всичките участници в е, този процес, е, това е госпожа Георгиева, успя да направи това, което можеше и стигна до, до, до пределите на своите възможности, предвид бюджетните затруднения, затруднените, които се налагат от международното право и ако все пак успя да го направи, това е а, благодарение на безпристрастността, а, които а, участниците в конфликта и, и признават. Тъй, че това е нещо, което трябва да се подчертае. Това и позволи да, да, да, да се опита да намали щетите в а, а, Мали. И тук не, не може изобщо да се пипа безпристрастността на Европейския съюз в намесата му в конфликтите. И една последна забележка или може би предложение дори вида конфликти, с които трябва да се справяме, това са, не са международни, а вътрешни конфликти. Конвенцията на Женева се прилага също за един друг вид конфликти. Те са международните. И там международното право беше що годе подготвено за такъв вид за такъв вид намеса. Що се нас и до вътрешните гражданските войни не сме подготвени. Да, спомням си през 90-те години се казваше, да, вярно, че Руанда трябва да се направи нещо. Всички знаеха какво. Всички знаеха. Е, но бяхме направо в безисходица. И какво може да се направи дългосрочен план? Мисля, че <clears throat> ужасната ситуация която характеризира тези, тази кланница в Сирия или пък в други страни, това поставя под въпрос целият вътрешен ред на държавата. Ако си, се, се опитахме за, да изготвим такива полицейски сили в дългосрочен план, които да наложат спазването на човешките права, това може би ще принуди е, страните да си признаят, че се излагат на наказателни преследвания като е, държави. И мисля, че трябва да започнем с това. Т.е. да подготвим всички тези, които отговарят за вътрешния ред на една страна, да спазват международното право хуманитарното право. И на второ място, тук вече нищо не, не, не, не, не позволява да се реши. Ако структурите на държава не отговарят вече на отговорността, която трябва да носи тази държава, остава гражданското общество. Вие упоменахте е, червения полумесец. Има места, където тази организация върши много добра работа. Да се приеме това, че трябва да изчакаме 2015 година за следващото събрание, просто е смешно. Ако има проблем, трябва да може да се организира конференция между Червения кръст и Червения полумесец. Как може да действаме, за да засилим безпристрастността и, и, и, и мощността на Червения полумесец в този вид страни? Мисля, че това е един сериозен проблем, който трябва да се решава в рамките на диалога. Аз знае, че швейцарските власти, както и тези, които изпълняват Конвенцията на Женева, правят всичко, което могат. Може би това е едно предложение, което да предам на господин Ланг. Не знае дали това ще спомогне за решаването на проблема, но при всички положения аз не искам да продължаваме да се чувстваме безсилни, просто нетърпимо. Когато говорим за тези проблеми, трябва да търсим решение. Това са предложения за говорителите, на които благодаря за високото качество на тяхното изказване. Благодаря. Благодаря ви. Господин Кортес, имате думата. Благодаря. Аз искам, искам да благодаря на току-що изказалите си за тяхното послание. Както каза господин Георинг, това е една тема, която ни касае всички нас. Е, касае ни, защото от една страна между, между нас е и швейцарския посланник, който говори за 150-та годишния на международното хуманитарно право, а пък имаме чувство, че не сме направили някакви особени крачки напред. Когато минал, когато понеделник е, госпожа Георгиева обясняваше, че бюджета на хуманитарната помощ ще, бъде, ще бъде без съмнение намален през следващите години, говоря за Европейския съюз, бюджета на Европейския съюз, разбира се, и а, е, а ние сме готови да пуснем на терена инспектори, наблюдатели, за да бъде гарантирано правото, е, международното право е, и правата на е, човека, както беше вече казано. Аз мисля, че ще трябва в нашия политически дискурс винаги да да, да говорим за спазването на правата на човека и се обръщам към службата за, вътре, за външна дейност. Това трябва да се прави, но трябва да намерим и средства, за да се гарантира спазването на правата на човека. Аз не бих искал да се карат да се чувствате неудобно, господин посланник, но много често зад не спазването на правата на човека причините са много. Те са по, по някой път основни и може да става дума за трафика на оръжия, на, на наркотици, на, на хора. И зад това има още цяла поредица явления. Ние с това трябва да се борим, господин Георгин, ето защо никога не постигаме резултати по същество. Ние никога не вникваме до дъното на проблема, а трябва да говорим за това, трябва да, да изискваме но сега мисля, че сме малко ограничени и аз е, моля настойчиво службата за външни дейности да направи така, е, е, че да бъдат спазвани, винаги да поставя ударението върху това, че е необходимо да бъдат спазвани правата на човека. И вие всички, които сте тук, депутати в Европейския парламент, вие трябва да вземете позиция по този въпрос. Аз не се обръщам само към депутатите от подкомисията за правата на човека и от комисията за развитието. Аз моля бюджетът на нашето международно сътрудничество да не бъде орязван. Но това е много важно. Вие знаете е, че ние сме всички обединени в Комисията по развитието, ние всички защитаваме една и съща кауза и надявам се, че другите депутати ще ни последват. Благодаря. <laughs> Благодаря. Не ви насилвам, само питам. Нямах а, е, а, е, удоволствието да чуя нашите оратори, така че няма да си да говоря чак толкова много, но аз все пак бях в Сирия и проследих този проблем от 2004 година. Вярно е, че ние се разминахме с Сирия, не успяхме да подпишем договор за асоциация по редица причини, ми разбира се. Никога не сме успели да имаме някакъв механизъм, положителен механизъм, в един момент мислехме, че ще може да направим нещо, пък после Европейския съюз изтърва като че ли завоя. Но Сирия също, не само ние. Така че и тази страна, която аз имам... Също ме боли сърцето, като гледам какво става, както стана и в Ирак това е едно общество в Сирия, което имаше публична система, която функционираше, разбира се, невероятно сложна полицейска машина управляваше държавата. Нещо, което не беше точно като диктатура, но известен самовол в репресията. Имаше противници като Мишел Кило, които можеха да говорят за режима колкото си искат, пък след това изведнъж го пращат в затвора, пък после го пускат. Изобщо някаква такава една система на терор, но независимо от това, една светска държава, образован народ, просто това бяха много важни неща. И това ги различаваше от другите страни. И после, след тази арабска пролет, която беше символа на младостта, на младостта, всички, които се бореха срещу този полицейски режим, ние да стигнем до тази война, където всички се сблъскват, а, именно а, вие нападате Сирия, нападате и Русия, нападате и Иран вътре, защото всички са вътре в а, в тази държава, всеки внася е оръжие от тук, от там. Вече става нещо, което не може да пипне, което повече прилича на Сирия от преди няколко години. И си казваме, добре, ако го пипнем това, просто ще избухне. Ли, Ливан също съседство. Не, че защото не може да, да, да, да ни да направим нищо. Но ако нямаше тази опасност от международно избухване и всичко, което е вътре в Сирия, може би щехме да имаме повече възможности да действаме, но толкова са смесени нещата, че няма политическо решение. И аз не вярвам, не вярвам да има някакво решение предвид силите, които са в Сирия. Аз смятам, че решението може да бъде само политическо, нищо друго, но това изисква време. В това време хората загиват, хората бягат. Революцията вече няма същото лице, като преди. Междурелигиозните войни се увеличават, шиити, сунити. Просто става нещо, което е като атомна бомба. Борис и нашето, без, нашето безсилие се дължи на това, не се дължи на трафика на наркотици или нещо друго, просто защото всички тези сили, които участват в региона, са вътре в Сирия и казвам, ако се опитате да направите някаква non-fly zone и трябва да участвате някъде с целева мисия и попадате на руски, на разни други съветници и така нататък. Просто слабостта е политическа. Тоест ние не успяхме, знам, че е много трудно да договаряме с Русия, с Китай, да договорим нещо, някакъв натиск върху Башар – но той никой няма да остави властта, той, той ще отиде само с краката напред. Той не е някакъв луд като Кадафи, но той е изключително заинатен и жесток и той няма да бръдне. Аз, съм, аз бях в контакт с неговия бивш премиер, всички го казват. Той е изключително упорит. Не, че не е, не е луд като Кадафи. Но и той си е до известна степен, има някаква лудост. И това да се опитате да договаряте, да се направи някакво временно правителство, е, просто всичко това, за това беше говорено, говорено, говорено, но има само едно единствено решение. И тя е, то е политическо. Трябва да се окаже натиск. Това е което исках да кажа. Аз съжалявам, но бях при Карл Вилд и, и не бях тук, така че извинявайте, така говоря малко на изуст, но аз искам да изразя своят, своето, своят, своя гняв пред това безсилие, но съжалявам, че не ви чух. Благодаря ви. Because... Може съвсем накратко, защото нямаме време. Само една забележка. Редовно чувам, че моето име бива е, произнасено в комисиите аз не се казвам Гьоринг, а <laughs> Гьоренс. да. Да, много ми е неприятно при тези условия, когато се осъжда всичко, което е, е което е бил Гьоринг. Знае всички, които така го правят, го правят е, несъзнателно и съвсем приятелски искам да ви кажа, че просто <laughs> доста ми е неприятно. Но както и да е. Въпросът е следния. Аз съм съгласен с колежката, но имам един въпрос към защитника на... Един въпрос като защитник на правата на човека, какъвто съм. С вашето схващане за правото, дали е възможно да дадем оръжия на възстанниците в този вид конфликти? А ние, уста... ние, ние установяваме, че непрекъснато се доставят на на лошите, бих казал, дали бихте приели да се доставя оръжие на силите, които са жертви на, на този държавен натиск. Благодаря. Сега съвсем накратко давам думата на всички наши гости. Ако искате да започнем с господин Николс. Може би за последния въпрос за въоръжаване на опозицията. Аз не съм сигурен, че това, от което има нужда конфликта, е още е оръжие и навлизане в такива ситуации. Европейския съюз обаче има много ясни правила за това кога може да продава и доставя оръжие и въоръжение на трети страни и съгласно тези правила Европейския съюз не може да помага насилие, което е в нарушение на международното хуманитарно право и нарушава правата на човека. И както казах, силите и на опозицията също нарушават хуманитарното право. И заслужават обвинения в престъпления срещу човечеството и военни престъпления. Както казах, необходимо е да се оценява риска много по-задълбочено, отколкото се прави в момента и да има по- е, задълбочен диалог по снижаване на тези е, рискове в максимална степен. Благодаря, госпожо председател. Искам само да отговоря, по-скоро да ви поздравя за вашия анализ. Според мен анализ, който е изключително целесообразен. Ситуацията, според която описвате, е, е именно, че е много трудно да се направи каквото и да било там. Така че за това наш, нашата страна счита, че има само едно решение и то е политическото. Такова блато е там, че нещата всеки момент могат още повече да се задълбочат и ако може да се намери някакво решение, е само чрез преговори, колкото и трудни да бъдат. Аз разбирам също и господин Георенс, вие да се да сте недоволен, че нищо не става, нищо, няма никакво раздвижване, но моята роля е тук и затова дойдох, е да защитавам идеята, че и ако има право, силно право, което да, е, да, да, да бъде основа, правната основа, и което право има потенциал ние трябва да го правим, а и ние Швейцария в тясна връзка с другите организации. Ние трябва да направим всичко, което е възможно, е, за да може да успеем в един момент да сменим, променим нещата. И сега да защита това, че идеята, че до сега всичко беше направено. 90-те години е, все още бяха маркирани от периода на студената война, а пък и имаше постижения, успехи при, разбира се, както Бурунди, Руанда и Сребърница, ужасни успехи, бих казал. А, е, имаше все пак стъпки напред и това със сигурност ще има отражение върху приложението на международното право в дългосрочен план. Но по-настоящем сега става дума да да се възползваме от а, възможността и да видим дали, че, дали чрез дипломатически много деликатен процес, тъй като хората са изключително чувствителни, а, да направим така, че нещата да се развиват добре. И имаме надежда, че с този нов подход, който се състои да не идваме с готови предложения, а по-скоро заедно да в един диалог да се опитаме да из... открием някакви възможни решения, които с времето ще станат възможни и е, това нещо го виждаме до 4 години между двете международни е, конференции на, меж... на Червения кръст и на Червения полумесец. Ние също не сме доволни от това. Даже нашите политици са много недоволни и сърдити, но така стоят нещата. И идеята всъщност е да се създаде тази конференция на държави, която ще заседава всяка година, за да може дебата да не спива вече, защото ако всяка година има някаква конференция, дебатът преди, дебатът след това се повтарят. Но и ще се установи един такъв постоянен дебат, който няма да спира. Благодаря. For... Благодаря, посланник Ланка. Ще има правото още 5 минути така че ще ви помоля да се изкажете накратко. Благодаря, госпожо председател. Аз ще се огранича само до три забележки. Аз чух е, това, което беше казано относно нуждата от е, силни и разбираеми думи от Европейския съюз по отношение спазването на хуманитарното право. Аз установявам, че за конкретния случай, ако ако се позова на заключенията на съвета от понеделник, е, по-специално, що се отнася до международното хуманитарно право, параграф 8, виждаме, че там нещата са казани ясно. Говори се за безнаказаност, за отговорност, за международен наказателен съд, за сезиране на този съд, въпреки че позициите са малко е, разделени. Така че ние поне по отношение на езика имаме много ясна и твърда позиция, която може да приветстваме като такава. Що се отнася до оръжията, разбира се, аз не мога да се произнеса по този въпрос, но е, след като видях е, как върви дебата между държавите членки в рамките на съвета, които не се разбраха по решението, което беше препоръчено, е, от някои държави членки. Аз се присъединявам към това, което каза колегата от Amnesty International, че трябва да бъде добре преценен риска преди да се ангажираме в една такава инициатива. Поспешността и нуждите от решение, да, разбира се. Ние, отговорниците за хуманитарната помощ с всички оператори на терена, ние е, буквално сме ужасени от пропорциите на кризата, от размерите на климата, не само в Сирия, но и в съседните страни. Теглото, което се усеща в съседните страни, дори само Йордания и Ливан, това отвъд политическите аспекти, това е едно един много сериозен риск за дестабилизация на тези страни. Тъй, че от гледна точка на хуманитарната помощ може да се намери само едно решение и то е политическото, което решение трябва да бъде трайно, разбира се, защото след това ще има доста работа, която трябва да бъде свършена за изграждане, възстановяване на страната, на, на, на обществото, където на едно общество, в което да бъдат спазани правата на човека. Thank you. And I understand, Mr. Swan, you Господин Слон, разбирам, че вие не искате думата отново, така че аз само с две думи ще обща. А, това, което научих не само за Сирия, за европейските насоки за хуманитар... международно хуманитарно право съществуват но разбрах, че има области, на които не се обръща много внимание. А, знаят, а, че има някакъв проблем, но казват, ние не се занимаваме с географското измерение, прехвърлят на друга работна група. Те казват, това не е по нашата тема. И така а, ще искам да се свържа с, председателя на работната група по международното хуманитарно право и с други колеги, за да разберем по какъв начин можем да подобрим работата и, и а, да се постигне по-голяма прозрачност и ефективност. Искам да благодаря всички участници за добрата работа и на скъпите колеги, които винаги така се ангажират с толкова плам. Това, което ние установяваме заедно е, че ситуацията е драматична. Ние не успяхме да помогнем е, на Сирия, не успяхме да отешим тази лудост. Има 400 хиляди беженци, колко са убитите, вече не се знае и в същото време държавите членки поради техния егоизъм намаляват своето участие за помощите за развитие, което е единственото механизъм, който би ни позволил да, да предотврати всичко това, така го видяхме в Мари. И намаляването на резервите за хуманитарната дейност в този контекст е нещо изключително притеснително и обезпокояващо. Така че битката започва едва, но ние сме тук, за да я водим. Тук и най-вече и другаде. В държавите членки и между държавите членки, които не успяват да се споразумеят, да изпратят Хасад пред Международния съд. Така че предстои много работа. Благодаря на вас всички, че бяхте тук днес за това така важна тема и специално благодаря на госпожа президентката. Благодаря. Sorry, Mr. Swan, can you speak to me directly or you want to say it now? Господин Сван, искате думата сега или в двустранен план? Извинете, аз не виждах за необходимо да взема думата преди да чуя вашето изказване, госпожо председател. Не мога да оставя впечатлението, което вие направихте. It's simply not the case.